Good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден, госпожи и господа. Добре дошли на заседанието на Комисията по социални въпроси. Замествам госпожа Николсонова. Тя ще се върне след малко. Започваме с точка 17. Европейски семестър за координация на економическите политики аспекти свързани с заетостта и социалната политика в годишния обзор на растежа 2020 година. Бих дала думата на госпожа Беати. Правилно ли разбирам? Клара Добрев, извинява се председателката. Вината е моя. Имате думата. Благодаря, ще говоря на унгарски, ако не възразявате. Служете си слушалките. Благодаря за думата, госпожо председател. В началото искам да кажа, че тук има два основни факта. На първо място, увеличението на заплатите от последните години – не допринесе за подобряване на положението на бедните хора и на онези заети, които а, имат ниски доходи. Днес един на всеки 6 заети има твърде ниска заплата и положението не става по-добро. Това не е справедливо то не е от полза за демокрацията, не е от полза и за конкурентоспособността. Минаха времената, в които онези, които получаваха ниски заплати, бяха просто с ниска квалификация. Хората с ниска квалификация вече не могат да си намерят от друга страна достойна работа. Говорим за иновативна в Европа, говорим за Европа, която да е конкурентоспособна. На следващо място искам да спомена и борбата срещу климатичната катастрофа. Това е водеща задача за нас, но ние като политици не можем да успеем сами. Милиони европейци би трябвало да променят начина си на живот. Това очакваме от тях – ако не го направят, няма да успеем. С голямата промяна, говоря за промяна по отношение на начина по който те се обличат, придвижват и така нататък. Много работни места ще изчезнат в бъдеще. Ако ние не успеем да интегрираме хората, които останат без работа, как можем да си поставяме други политически цели. Ако не успеем да гарантираме сигурност в големия преход, който ни очаква, няма как да очакваме да реализираме и другите си амбиции. Когато говорим за социална Европа, няма как да не поговорим за социалните аспекти на Зеления пакт и за битката за една по-екологична Европа. Затова в своя доклад тук няма да споменам естествено всички точки, залагам на следните важни моменти. Много е важно системата на данъчно облагане и субсидии в държавите членки да бъде променена по такъв начин, че да отчита интересите на всички граждани. Необходимо е да има минимална заплата, необходимо е да има подсилени права за синдикатите, имаме нужда от цялостна стратегия за справяне с бедността в Европа, необходимо е да се справим с бедността сред децата. Трябва да обърнем внимание на факта, че много ученици имат все по-лоши резултати, е, все по-низки оценки в училище и това до голяма степен се дължи на тяхната бедност. Трябва да поставим акцента върху образователните системи в Европа и върху борбата срещу бедността сред децата. Само по този начин децата ще се развиват по един правилен начин. Имаме нужда от стабилна програма за гарантиране на правата на децата правата на жените на трудовото място. И те трябва да се променят, да се подобрят. Много сме направили, но не е достатъчно. Все повече предизвикателства имаме в тази област. Заетостта сред младите жени и сред жените, които биха искали да си намерят работа, не е достатъчно висока. Тези групи от населението и имат конкретни проблеми. Тук има все повече нови предизвикателства. Има много жени, които се грижат за родителите си, за болните си роднини, за децата си. Те също трябва да получат възможност на трудовия пазар. Техният опит е незаменим. Необходимо е да дадем шанс и на тези хора. Освен това, много е важно да развием възможността за грижи за децата, както и системата на социално подпомагане. В идните няколко години най-вероятно нашите економики ще забавят своето развитие. И ето защо е много важно Европейския съюз да обърне внимание на последиците от това забавено развитие. Необходимо е да се обърне внимание и на полуките, които извлякахме, извлякохме при управлението на кризата от 2008-2009 година. Не можем да урязваме средствата за социални плащания. Необходимо е да заложим на дългосрочната конкурентоспособност и на жизнеспособността на нашите общества. От гледна точка на економиката, от гледна точка на екологията, смятаме, че не би трябвало да се прави разлика между двете основни групи цели. Няма как да имаме силна, конкурентоспособна Европа с устойчиво развитие, без да имаме социална Европа. В моя доклад поставям акцента точно върху тези аспекти. Може да внасяте изменения до 28 януари на английски, тъй като нямаме достатъчно време. Надявам се, че Европейския парламент ще изпрати едно категорично послание. Значението на социална Европа не трябва да бъде подчертавано само под формата на приоритет. Трябва да има реални мерки за подсилване на социална Европа. Благодаря, казва председателката. Първо ще се изкажат координаторите. Започваме с господин Радке. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, госпожо докладчик. Благодаря ви. Благодаря за доклада и за положените усилия до сега. Благодаря и за интензивните усилия до сега и за размяната на мнения в рамките на срещите на докладчиците в Сянка по темата, която обсъждаме днес. Тази тема е обсъждана и в рамките на предварителни разговори. Мисля, че текста е с правилна насоченост. Има някои теми, по които все още спорим. Тук няма съмнение, но като цяло мисля, че можем да стигнем до споразумение. Радвам се, че имам възможност да сътруднича с вас. Желая ви от тук нататък всичко най-добро. Благодаря, госпожа Юнгериус. Съвсем накратко бих искала да благодаря на колегата Клара за това, че представи доклада. Благодаря и за положените усилия. Когато я помолих да състави този доклад, знаех, че ще трябва да работи по време на коледната вакансия. Трябваше да се работи в рамките на много кратки срокове. Нямам какво толкова да добавя по съдържанието на доклада, макар че до 28 януари може и да внеса някои изменения. Мисля, че ще уточним нещата в разговорите между докладчиците. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Най-напред благодаря на докладчика за работата. Докладът е в правилна посока. Радваме се, че Европейската комисия е поела ангажимент към целите за устойчиво развитие и социалния стълб в Европейския семестър. Стратегията 2020 за устойчиво развитие от комисията също така върви в правилната посока. Тази стратегия се вписва в несигурен економически контекст. От друга страна, комисията е наясно с неотложния характер на въпроса и е приела Зеленият пакт прехода към климатично неутрална економика ще успее само ако никой не загуби от тази политика, ние разполагаме с нужните средства, за да помогнем на европейските работници да придобият нови умения, като им помогнем да се квалифицират и преквалифицират. Държавите членки трябва да използват на пълноценно фондовете и средствата. И освен това, държавите членки трябва да прилагат препоръките на комисията. Извинявайте, Госпожо председателката моли за по-бавно темпо. Необходимо е да изградим Европа на социалната справедливост, както посоч... се посочва в годишната стратегия на комисията. Цифровизацията няма да има последо, последици върху пазара на труда, само че тя ще е свързана с огромни предизвикателства работещите на платформите и социалната защита, независимо от растежа. Е, европейската економика е изправена пред опасност от забавене през 2020 година. Има опасност да се увеличи броя на лицата за заплашени от бедност, предимно жените. Има опасност от социална изолация и имаме нужда от инструмент, за да се борим срещу бедността, като осигурим възможности за етост на младите чрез младежката гаранция плюс детската гаранция. Също така трябва да се Наш приоритет трябва да бъде стимулирането на заедостта сред младежите. Като парламентаристи трябва да се стремим фондовете да се използват. Приветствам първия етап на консултациите между партньорите за минимално заплащане във всяка държава членка, което да осигури сближаване. И искам да напомня ресора на, на комисар економика в служба на хората и затова да си даваме сметка за социалния аспект, който да е инструмент в услуга на гражданите в контекста на усилията за придобиване на климатична неутралност. Аз ще внеса съответни изменения. Госпожа Ланген Сипен благодаря от името на Зелените. Искам да благодаря на Клара Добрев за положените усилия. Благодаря от своя име. Радвам се, че поставяте акцента върху призива към комисията да има рамка за минимални доходи. Това беше казано от колегите. Говорите и за това, че трябва да се премахне различието в заплащането. Ще внесем няколко изменения. Призоваваме комисията обаче да подготви европейска рамка за стратегия по отношение на бездомните хора. Необходимо е да има проактивни мерки и мерки с задна дата относно точно този проблем и трябва да се отчете ролята на различните НПО. Имаме изменения свързани с хората с увреждания и с жилищния фонд. Ще работим и занапред с желание в рамките на срещата на докладчиците в Сянка. Благодаря. Продължаваме с господин Роял. Госпожо председател, госпожо докладчик, и аз искам да благодаря за доклада. Вашата отправна точка е такава, че зеления пак ще доведе до благоденствие и до по-добра Европа. Аз мисля точно обратното обаче. Ще се унищожат хиляди работни места. Е, говорим за въглища, говорим за автомобили и така нататък. Само в е, Германия ще изчезнат поне 10 000 работни места. Това го казва правителството. Стоманата и а, е, въглищата са в сърцевината, те са корените на Съюза и когато на едно дърво му се отсекат корените, то умира просто. Какви са вашите основания? Много се радвам, че говорите за един истински проблем за бездомните хора. Бездомните хора стават все повече в цяла Европа. Финландия разви една концепция за интензивно подпомагане на тези хора. Може би тя трябва да бъде проучена от всички. Защо обаче средната класа изчезва. Защо в Германия, например, средната класа се е свила с поне 15%? Какво да кажем за училищата? Хората просто бягат. Какво да кажем за миграцията? Имаме мигранти от източна Европа, всички те като че ли искат да дойдат при нас. Те наводняват пазара на жилища, трябва да им се намери място някъде където да живеят. Имаме един куп проблеми, с които трябва да се заемем. Благодаря. Госпожа Рафалска има думата. Бързо е, dziękuję за таки кларовне, jasne. Благодаря за този толкова ясен доклад. Не винаги докладите са толкова ясни, за това бих искала да ви благодаря. Има някои области, които са много важни. Социалното подпомагане, разграничаването, бездомните, хората с увреждане, както каза колегата от Германия – проблемите с социалното неравенство, положението с децата, положението на трудовия пазар, безработицата. Като цяло, положението на трудовите пазари в Европа може би е малко по-добро, отколкото в миналото, но можем ли да кажем с увереност, че економическия растеж се отразява и на състоянието на социалната сфера. Имаме някои специални изисквания, гаранция за децата, минимална заплата. Чакаме с нетърпение да видим какви решения ще бъдат намерени. Тъй като по-настоящем текста е с твърде общо звучене. Относно кохезионната политика, финансирането и не трябва да бъде урязвано. Говорите за Европейския социален фонд. Точно тук бих искала да подкрепя казаното от колегата за Зеления пакт. Европа трябва да бъде и социална. За това трябва да си зададем въпроса дали Зеления пакт в крайна сметка отчита и заетите, защото не е задължително те да получат повече възможности за заетост. Много работни места просто ще изчезнат поради Зеления пакт. Затова е много важно да внимаваме да не се стигне до там, че да, не, да, да подкопаем прехода към една справедлива и устойчива Европа. Не може всички социални проблеми на Европа да бъдат описани в този документ за е, семестъра. Благодаря. Някой отгоре. Колегата отсъства. Това е, значи. Господин Коша иска думата. Köszönöm a szót. Ez a jelentés... Благодаря. Всяка година Европейския парламент приема подобен доклад Европейския парламент работи по тази тема с голям интерес. Е, има много изменения. Доклада демонстрира позицията на Европейския парламент по темата. Много се радвам, че има възможност да обсъдим доклада и имаме възможност да поговорим за това какви са социалните предизвикателства, които имаме и ще имаме в е, бъдеще. Нашата задача я знаем каква е и тя е много важна. Ще има изменения от наша страна, не се съмнявайте. Искаме да поставим акцента върху три неща. Много е важно доклада да е обективен. Виждаме, че различните фракции са много разделени по различните теми в доклада. Ще бъдат представени изменения с различна насоченост, макар че всички ние искаме да има една наистина социална Европа и да има наистина социални решения на проблемите на трудещите си. Не можем да забравяме и ролята на държавите членки. Трябва да работим в сътрудничество с тях. Всички решения трябва да бъдат разработени в сътрудничество с държавите членки. Имам три предложения за решения. Много се надявам, че текста ще ги включи. Разбирам, че Европейския семестър е инструмент за економика и то е свързано и с социалните политики, но мисля, че в рамките на този европейски семестър има твърде много различни посоки на действие. Аз съм за да се разширят темите и приложното поле, но дали трябва това да е безкрайно? Без съмнение много важно да се гарантира социалната справедливост. Що се отнася до европейските европейската минимална заплата чухме различни позиции. Самия комисар заяви, че той самия не вярва в едно такова решение. Не вярва, че европейска минимална заплата е удачното решение. Има държави членки, в които все още няма минимална заплата. В Люксембург минималната заплата е 2200 евро, а в България е 200 евро. Ето виждате какви различия има. Аз пледирам за намиране на решение, което да се основава на съвместните ни усилия с държавите членки. Всички ние трябва да създадем една рамка, която да отчита положението във всички държави и в същото време да елиминира големите различия. На следващото място Кохизионния фонд. Още една много важна тема. Има много важни проекти, които вече са започнали в държавите членки. Тези проекти не би трябвало да поставят под риск други проекти, които вече съществуват. Ако искаме да включим социалното измерение в всички проекти, може и да постигнем обратния резултат на този, който целим. Ние няма да позволим подкопаване на социалната политика при всички случаи. Много се радвам, че споменавате и хората с увреждания. Тези хора също имат нужда от подкрепа. Благодаря. Искам да ви напомня за сроковете. Срока за внасяне на изменение е февруари. Госпожо Добрев, имате ли да добавите нещо? Не, очаквам разговор с другите групи и се надявам да разработим един убедителен доклад. Преминаваме към точка 18. Всъщност, тази точка би трябвало да започне в 3 и половина. Не мисля, че участниците са в залата, затова трябва да изчакаме. Най-малкото трябва да изчакаме комисията. Както и докладчика, което би било полезно. И така, ще изчакаме. sorry everyone for waiting. We will... Извинявам се за това, че ви накарах да чакате. ще трябва да попроменим начина по който работим. Не можем да отделяме толкова много време за точки рамките на които работата свършва твърде бързо. От друга страна, не всички докладчици в сянка по следващата точка са дошли. Няма да е честно да работим без тях, затова още няколко минути пауза.

Okay, dear colleagues, it... Уважаеми колеги, мисля, че вече сме в пълен състав. Благодаря на докладчика, който успя да дойде малко по-рано. Мисля, че трябва да престанем да се съобразяваме с часовия график, за да използваме по по-ефект ефективен начин времето. И така, точка 18. Е укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заедостта. Думата има докладчикът. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря португалския. Благодаря, че ми възложихте тази, този доклад. Тук става дума за правото на работа и социалната област. Всичко, което е свързано с социалната област, представлява интерес за гражданите. Всъщност, гражданите продължават да гледат на Европа като на много отдалечена и, не, и, като, и смятат, че тя не им осигурява правата, свързани с социална сигурност и заетост. Но всъщност ние трябва да се погрижим за спазване на договорите. Парламента иска да запази мрежа, която да осигурява връзка между службите и тази инициатива трябва да се развива. Всички ние сме съгласни, защото тя е много полезна при обмяната на опит и, и е платформа за тези услуги. Според мен, едно предимство на тази мрежа е свързано с финансирането. Това би било особено полезно за периода 2021-2027 година. Комисията трябва да спомене, да се позове на стълба за социални права и целите за устойчиво развитие. Според мен е много важно да се внесат изменения. Аз ще внеса 7 изменения, за да се доуточнят разпоредбите, които са представени. Следва да се спомен... Няма смисъл да споменаваме стратегията 2020 пълната заетост, социалният план, това тези цели са заложени в договорите на Съюза. Сега, мрежата и четвърти член. Заложено е обучението и в 11-то изменение се говори за бенч learning – изменение 14 и борбата срещу безработицата. Също така факта, че трябва да се модернизира службите за заетостта. Това е обект на консенсус. Що се отнася до всичко, което е свързано с промените в пазара на труда, искам да привлека вниманието ви върху факта, че Европейския парламент е убеден, че трябва да се ам, оказва защита на работниците в контекста на промените на пазара на труда. Службите по заетост трябва да могат да посрещнат новите предизвикателства. Необходимо е чрез тази мрежа да можем да отговорим по реален начин на проблемите на пазара на труда в Европа. Имаме висок процент на безработица, особено младежка безработица в някои страни. И а, мрежата би трябвало да помогне тук. Също така можем да предложим да се поднови мрежата за 7 години. Според мен това е полезно. Можем да приемем идеята за окончателно институционализиране на тази мрежа. Е, но е хубаво преди това резултатите да се оценят, обсъдят и на политическо ниво парламентът може да вземе решение за продължаване на мрежата. Хубаво е да предвидим този вариант, като се допитаме до публичните служби. И можем да предложим изменения в този смисъл, за да можем да излезем с добър доклад и да доразвием тази инициатива, която се оценява добре от заинтересованите лица. Сега предстои размяна на мнения между докладците в Сянка. Благодаря, господин Пицаро по работата. Мрежата се оказа, че е чудесен инструмент за сътрудничество между службите за заетост. Тя помага на гражданите в цяла Европа да си намерят добра работа. И мрежата е чудесен пример за това, че Европа може да осигури добавена стойност по отношение на пазара на труда. Платформата има ключово значение в модернизацията и укрепването на тези служби. Укрепи се капацитета, сигурността и капацитета на мрежата чрез установяването на показатели и обмен на добър опит. За да използваме постигнатите до сега резултати, нашата група би искала да се доразвие сътрудничеството. Има какво да се направи вътре в мрежата. Мисля обаче, че най-сериозният проблем през следващите години е промяната на пазара на труда. И това е въпрос, който следва да се подчертая, пазара на труда ще се промени с роботизацията и цифровизацията. Това ще наложи квалификация и преквалификация. Някои от предизвикателствата са разгледани от господин Пицар от гледна точка на НП. Тук бих искала да поставя акцент върху следните въпроси. Първо, необходимостта от професионално обучение, особено с оглед потребностите на бизнеса, също така цифровизацията търсенето и предлагането на европейския пазар на труда и не на последно място сътрудничество с други служби по заетостта. В заключение, докладът е разработен е много добре. Разчитам да работя с вас и останалите докладчици в сянка, за да постигнем добър резултат. Следващият оратор, госпожа Алиева. Благодаря, ще говоря на Б. Госпожо председател, скъпи колеги, благодаря на докладчика господин Пизар за предоставения проекто доклад. Споделя мнението на колегите си, че Европейската мрежа на публичните служби по заетостта допринася за модернизирането на националните публични служби по заетостта и съдейства за укрепването на Европейската рамка за економическо управление – Приветствам предложението на докладчика да се подчертае необходимостта от активно сътрудничество на мрежата с различни социални партньори, както и да се обърне специално внимание на нуждата от подобрения на кариерното консултиране. Считам да направя допълнение в тази насока, отбелязвайки необходимостта да се засили и сътрудничеството между публичните служби за заетост и другите доставчици на услуги в социалната сфера и сферата на заетост, за да се улеснят търсещите работа. Дейността на Европейската мрежа на публичните служби по заето следва да се продължи и да се увеличат капацитетът и ефективността им, чрез осигуряването на платформа за сравнение на резултатите от работата им на европейско ниво за установяване на добри практики, развиване на системата за взаимно обучение, разработване на новаторски и основани на факти политики. Считам, че публичните служби по заетост трябва да бъдат насърчени да се възползват максимално от инструментите, които предлага цифровизацията, като например ефективно интегриране на база данни която да може да осъществява връзка между предлагащите и търсещите работа. В тази връзка публичните служби по заетост трябва да бъдат подкрепяни на национално равнище, за да имат нужния капацитет, квалифициран персонал, техническо оборудване, което е от съществено значение за модернизацията и качеството на предоставените от тях услуги. Важно е още да се подобрят мерките за измерване на резултатите от работните програми на публичните служби по заетост, за да се гарантира ефективността на услугите, както и това, че са от полза за всички хора и не изключват най-уязвимите групи. В тази връзка бих искала да кажа, че не подкрепям изброяването от докладчика в поправка 14 само на няколко от уязвимите групи, оставяйки други, като например младежи от етническите малцинства или беженски происход извън таргет групата. Обмяната на добри практики и засилване на усилията за успешно и трайно включване на всички млади хора, търсещи работа, е основополагащо за засилване на европейския социален модел – подобряване на стандарта на живот и укрепване на економическото развитие на Съюза. Очаквам ползотворната ни работа. Благодаря ви. Thank you. Now, Mr. Satori, please. Господин Сатори. Госпожо председател, приветствам работата на докладчика господин Пицаро и му благодаря, защото той положи усилия да интегрира нашите предложения в текста. Аз смятам, че радвам се, че е включена ролята на социалните партньори моята група би искала тези предложения да бъдат подкрепени и бихме искали да направим няколко предложения. Мрежата би трябвало да бъде продължена за неопределен период от време. Решението не става дума за създаване на поредният постоянен субект, но да има постоянен инструмент за обмен на практика и опит. Няма нужда всичко това да се вгражда в камък, но да се предвиди възможност за постоянно взаимодействие между службите по заетост. Освен това, бихме поставили акцент върху качеството лица. Хората търсят работа в следствие на промените на пазара на труда, цифровизацията. Има младежи, които няма достатъчна квалификация, има младежи, които са изключени от пазара на труда бихме искали да се положат специални услу... да се обърне специално внимание на качеството на услугите, на службите и качеството на обучение. Е, трябва, има нужда от постоянно обучение, така че онези, които страдат от економическа несигурност, да имат възможности за обучение. По този начин може да се окаже нужната помощ. Също така обучението подготвя за професиите в бъдещето. За нас е необходимо да се направи връзка между обучението и зеления пакт. Да се обърне, за да се отчетат всички елементи на промените, които ни очакват справедливия преход преминава през необходимата квалификация за заетост. Госпожа Замбели. Благодаря, госпожо председател, колеги. Прочетах предложенията на комисията и съм съгласна с това, че трябва да се сили сътрудничеството между службите. Аз мятам, че опитът е полезен и е много важно той да бъде продължен и да се приложи този инструмент. Смятам обаче, че Извинявайте, госпожо, може ли малко по-бавно да четете? По молба на преводачите. Смятам обаче, че предстои много работа, като се започне с реформа на службите за заетост, поне в Италия тези, тези служби не осигуряват необходимата помощ. Трябва да се заложи на цифровизацията, за да има връзка между търсенето и предлагането. Трябва да се използват фондовете по новия фонд за справедлив преход. Много е важно да има обмен на добра практика между службите за между всички държави членки така че най-добрите да могат да помагат на унези държави, които имат нужда от подпомагане. Измененията, които ще предложа, са в тази насока и се надявам, че те ще бъдат принос към работата на докладчика и на цялата парламентарна комисия от името на докладчика госпожа Шидо, ще се изкаже госпожа Равалска. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, от името на групата на ЕКР искам да заявя, че ние подкрепяме формалното сътрудничество между публичните служби по заетостта в държавите членки. Една формална мрежа прави работата на службите в държавите членки по-гъвкава. Освен това, дава възможност за обмяна на опит и за едно по-добро равновесие и за сравнение, освен това, между различните практики. Подкрепям удължаването на срока до 28 1 декември 2027 година. Една от основните ни цели тук трябва да бъде повишаването на ефективността. Необходимо е да се прави е, честа самооценка, да има тематични семинари, да се направи оценка на това доколко са полезни инициативите. Необходимо е да се гарантира доброто функциониране на европейската база данни. Мисля, че мрежата представлява едно добро начало, един добър инструмент за функциониране на службите по заетостта. Бих е, желала да подчертая, че инициативите, подобни на тази за мрежата, повишават ефективността и на вътрешните инициативи и чисто националните служби по заетостта. В предложението има някои текстове, чиято формулировка не е особено удачна. Аз имам възражение е, по някои текстове и мисля, че би трябвало да сътрудничим. Сътрудничеството винаги е добро, от него има ползи, от него има добри последици. Необходимо е да се търси оптималното сътрудничество между публичните служби по заетостта. Освен това, не би трябвало регулацията тук да се въвежда под формата на нормативен акт. Ние ще внесем изменения по текста своевременно. Благодаря. Thank you very much. Uh... Благодаря. Докладчикът на Обединената левица не е тук срокове, графикът, срока за внасяне на изменения 30 януари, гласуването в комисията е 26 март. Е, докладчикът иска ли да добави нещо? Благодаря. няколко коментара по казването. Благодаря за предложенията и коментарите. Дебатът е много интересен. Не бива да смятаме, че тази мрежа е, ще промени службата във всички служби, във всички страни. Всяка страна трябва сама да предприеме мерки. Ние не създаваме европейско командване на службите. Службите са необходими за всяка страна. Това, което правим, е да създадем инструмент за ускоряване на промените. И този инструмент доказа през последните 6 години, че е ценен. Хората се учат от добрия и от лошия опит. Разговарял съм с много хора в служби, в различни страни и те са много доволни от работата в мрежата, тъй като тази служба им е дала възможност да решат проблемите на мигрантите и беженците, както отбеляза един от докладчите в Сянка. Също така да се обърне внимание на различни културни особености, мисля, че ще има възможности да се направят предложения, които да допрецизират и обогатят доклада. Води се дебат за това дали, това, дали, дали да се вземе решение за продължаване на мрежата с 7 години или да я направим постоянна. Аз мисля, че от гледна точка на парламента е по-добре да вземем решение за продължаване с 7 години. Това е решение, което се приема от хората от тази мрежа, с които разговарях, защото по този начин те ще получат повече видимост, тъй като след 7 години пак ще трябва да докладват за своята дейност. Мисля, че е, това е политически въпрос, е, който би било добре да обсъдим помежду си. Сега стигаме до изложението на комисията по три акта за делегация. Най-напред искам да благодаря е, на колегата Марси от Евростат, който и дойде от Люксембург. Приветствам размяната на мнения, тъй като смятам, че надежните и навремени стратегически данни и показатели са гръбнака на отговорна политика, основана на данни. Това е особено важно в социалната политика, за да се преборим с бедността и неравенството, да подобрим приобщаването и за по-добро използване на европейските фондове за да набележим силните и слабите страни на нашите политики, да ги подобрим, е нужда от данни. Ето защо ще дам думата на господин Мърси, за да обсъдим предложенията по многодишната текуща програма за променливите в проучването за пазара на труда и брой на именованията на променливите по в областта на доходите и условията на живот. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Uh, Благодаря ви за възможността да ви запознаем с извършената в тази област работа. Благодаря и на парламента като цяло, както и на докладчика и докладчика в сянка по тези въпроси, които заедно със своите сътрудници положиха немалко усилия да постигнат решението относно рамковото, рамковия регламент. Това през октомври тази година всъщност. Позволете ми да ви въведа в трите акта по делегация, тъй като те са тясно свързани помежду си, а, а и мотивите за тяхното приемане са сходни. Главният регламент, който съкратено се нарича ИС, това е интегрирана европейска социална статистика. Е, цели, а, и нали, на английски е, акронимът е, звучи като yes, като да, с едно позитивно послание. Прият е през 2005 от парламента и съвета и се отнася за основната статистика в социалната сфера обхващат се от основните елементи, които ежегодно, за които ежегодно четем в, е, в пресата, статистика за бедността, за здравословното състояние, за образователния статус, е, неща от е, фундаментално значение за социалната статистика. Информацията се събира от домакинствата и от физически лица, т.е. това не са административни данни, събирани от е, някакви социални служби. Е, информацията се събира пряко. Е, също така се задава един рамка, обобщаваща до тогава седем отделни изследвания, виждате ги, трудова сила, доходи и качество на живота, потребление, здравословно състояние, образование и освояване на знания и умения през целия живот, достъп и потребление на информационно-технологични средства и услуги, оползотворяване на времето. Всичко това се обединява в регламентите. Защо сега комисията предлага новия регламент? Редно е да припомним, че изследването, за което става дума, е плод на работа в продължение на десетилетия вече, от 90-те години извършвана при нужда и в съответствие с потребностите към съответния момент. Но всичко това само от части може да, да се съобрази с промените във времето. Днес, от друга страна, силно нараства търсенето на социални данни, особено в контекста на Европейския економически семестър като има особен раздел посветен на социалната информация. След това Европейския социален стълб с класацията по този стълб, която на 80-90% се основава на данни от посочените отделни изследвания. Новите политически приоритети на комисията, една економика за хората – и естествено за, за провеждането на такава политика ще е необходима социална информация. Целите за устойчиво развитие, които имат значимо социално измерение и още няколко социални класации, поддържани от комисията. Регламентът, рамковият регламент ЕС цели да интегрира процеса на събиране на данни в съответствие с политическите нужди, а и по чисто технически причини, с които няма да ви занимавам. Под такава интеграция ще даде възможност да се целият процес на събиране на данни да се основава на, на, на едни и същи целеви групи, на, на едни и същи е, извадки, за да можем да погледнем, да хвърлим поглед към една и съща извадка и дори, и, и дори физически лица, извинете, от различни ъгли, от различни гледни точки. Е, ще се подобри качеството на събираната информация, съпоставимостта, особено що се отнася до заетостта и безработицата. В значителна степен ще се подобри обхвата тематичния на социалната статистика. И освен това, системата се разработва с оглед на бъдещата си гъвкавост, с оглед на нови е, бъдещи е, политически е, потребности. При една умерена, контролирана тежест, <laughs> чисто административна, върху респондентите, тъй като това също е проблем. Тук само за да добиете представа, в азбучен ред виждате са всичките предметни области, които попадат в обхвата. Няма да ги изчитам, само бих отбелязал две неща. Първо, има редица нови или, или подновени елементи – които са предмет на внимание съгласно регламента. Например, е, уврежданията попадат във всички <clears throat> информационни масиви, във всички изследвания, всички разрези. Е, друг един пример е за е, състоянието на мигрантите, в това число до второ поколение. Друга една новост е, че ще се събират данни за грижите за е, болните и възрастните и техните потребности, отпадане от образователната система, е, информация, доколкото е възможно за условията на живот, в това число бездомничеството. Материални лишения, и тук ще се обхванат много нови елементи в рамките на една кошница потребителска. Условията на пенсиониране или прехода към пенсионна възраст, качество на живота, съчетаване на професионален и семейен живот, обществени услуги, в това число социални грижи и грижи за независим живот. Много са новите неща, виждате. Второто съображение по този списък е, че красотата тук се крие във възможността а, всяка дименсия да се засича с всяка друга. Значи, когато говорим за увреждания, можем да разглеждаме уврежданията в контекста на пазара на труда. Еднакво ли биват третирани хората с увреждания на пазара на труда? след това уврежда и образование, уврежда и доход. И, и, и увреждане и всякакви други елементи по този списък. Също можем да кажем за мигрантите, за степента на интегрираност, на пазара на труда, в образованието. Какво се чоплиш сега?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 когато се прави опит да се разграничи как от какво. Какво ще събираме, каква информация, това е предмет на самия регламент, така наречен ЕС, както и фактовете по делегация и, и, и ще видим разписанието, броя показатели или променливи и вече в отговор на въпроса как е, е разработен акт за изпълнение. Тук обръщам вниманието ви на втория слой от тази пирамида планиране, брой и наименования на променливите. Имаме три акта по делегация, виждате, по планирането, по втори по променливите за пазара на труда и трети доходи и жизнени условия на живот. Успоредно имаме пет технически акта за изпълнение, приети от комисията по седми член от регламента, доклади за качество, технически елементи, технически детайли по изследването на работната сила, краткосрочна безработица, доходи и условия на живот. И сега, акта по делегация относно многогодишното плаващо планиране по четвърти член от рамковия регламент. Е, целта е да се планират гъвкаво областите, които ще бъдат наблюдавани през идните 8 години. Е, е, прави се опит от една страна да се фиксира полето, от друга страна достатъчно гъвкаво да се предвидят данните, които ще се събират, е, макар и не ежегодно, например за пазара на, на труда и за доходи и условия на живот. Тук възприемаме модулен подход, за да улекотим нещата от една страна, от друга страна да можем да обхванем повече области. Тоест, е, не е, всички въпроси се задават е, последователно година след година. А има един плаващ график на, на ротация на въпросниците. По този начин също потребителите на тази информация. Вие, е, благодарение на акта по делегация, ще може да се осведомявате за предстоящата информация, която ще се събира, да знаете кога какво да очаквате. А авторите, националните статистически е, институти, е, ще имат възможност да планират по-успешно натовареността си. И говорейки за гъвкавост, бихме искали да подчертаем, че регламентът, рамковият, допуска редовното преразглеждане на плана за отразяване на нови приоритети е, или удовлетворяване на нови потребности на потребителите е, по един много динамичен начин. Втория акт, който ви е представен, е за броя и наименованията на променливите за област работна сила по шести член от рамковия регламент. Някъде поизостанахме от времето промените. Ние първоначално възнамарявахме да обхванем само основното от тази област и модулите, които ще бъдат работени през 2021 година, именно за мигрантите. И към това постепенно да се допълва, докато е, всички е, информационни масиви бъдат определени към 2022 година. Тогава също ще внесем акт по делегация за уменията или професионалната квалификация за заетост. До края на тази година ще внесем акта по делегация за 22 година и към 23-та година за пенсиите и участието на пазара на труда, вероятно тази година през месец ноември. И що се отнася до третия акт по делегация на дневен ред днес. Той се отнася за променливите за област, доходи и условия на живот. Е, постепенно въвеждане е, на, на, на този акт. Основния масив до 21 както и модулите, е, в частност деца, здравен статус – материални е, лишения и състоянието на децата в смесени семейства. Е, до месец декември ще излезе акта по, по делегация е, и свързан с здравето, качеството на живота и социалната активност. Освен това, тази година ще излязат още два акта по делегация. Единият за образователната област след училищна възраст към 22 година и още един акт по делегация за <clears throat> потреблението на информационно-технологични средства – за изпълнение към 21 и а, нормално очаква се през месец юни тази година да, да постъпят при вас тези допълнителни актове. Това беше моето изложение, госпожо председател. Благодаря ви за вниманието. И, благодаря. Имате ли въпроси, бележки, колеги? Да, моля. Господин Анджел. Благодаря, господин Мерси за изложението ви. Благодаря ви особено за това, че обръщате внимание на уврежданията по изследването на работната сила. Въпрос много важен, тъй като така по-добре ще насочим вниманието си към евентуална дискриминация срещу хората с увреждания по повод на трудовата им заетост. Е, бих искал да припомня също така, че едно от постиженията на Европейския съюз, по, на Европейския парламент, извинете, по акта, е, е включването на данни за уврежданията във всяко изследване. И когато наскоро ООН е направи оценка на работата на Европейския съюз по конвенцията на ООН за хората с увреждания, бяха отправени критични бележки към Европейския съюз, че, че не се наблюдава достатъчно надежно състоянието на хората с увреждане и толкова по-добре, е, че се предприемат вече действия в правилната посока. С една малка забележка към Евростат би трябвало за в бъдеще да се включи пълният модел, минималният модел на, на здравния статус, който се състои от три – елемента. Доколкото разбирам, Евростат ще прилага само два от тях. Това е по-експертен въпрос. А, а по-общо бих искал да кажа, е, че би трябвало да се събира информация за е, заетите в така наречените платформи. Е, комисията Фондерлайн дер и в частност комисаря Шмидт възнамерява да насочи вниманието на там – Важно е да разполагаме с адекватна статистическа информация и то колкото се може по-скоро. Не можем да чакаме години. Темата е, е наболяла. В тази връзка въпроса ми към вас, как, как възнамерявате да удовлетворите това пожелание. Благодаря. Други? Няколко бележки от моя страна, ако ми позволите. Господин Мерси, много интересни теми представихте наистина. Вашето тематично поле е определено се родее с нашите приоритети, с предизвикателствата, които преодоляваме ние в социалната сфера що се отнася до заетостта и, и социалните грижи. И толкова по-добре, че регламентът предлага нова методология е, по отношение на е, определени целеви групи, е, най-социално слабите, особено най-уязвимите. После статистиката ще бъде в териториален разрез на, на статистическите единици, НУЦ и на, и на областно равнище така ще, така ще можем да, да прецизираме необходимата политическа намеса, а в, в това число и финансирането. Допада ми също така, че възнамерявате да събирате информация направо от, от живота, от гражданите, от домакинствата, без да разчитате на официалната статистическа информация, събирана от държавните служби. Е, опасявам се, че тази последната информация далеч не винаги е надежна. А, също така, факта под делегация за планирането отбелязвам а, модула за 26-та година а, за работната сила. И там а, сроковете са по-късни, така че вероятно ще можем да се намесим с предложение за модул. Пак за заетите в платформите, новите форми на заетост в цифровата економика. Смятам, че, е, че е, събирането на подобна информация по модулът на работна сила е, ще бъде много полезно от политическа гледна точка. Благодаря. Господин Мерси, благодаря ви, госпожо председател, за това, че посочихте е, е, регионалното измерение НУЦ-2. Аз пропуснах. Е, наистина, тук отбелязваме значителен напредък, особено по категория доход и условия на живот. Така ще, ще подобрим териториалната картина, териториалното многообразие на събираната информация и, и ще се приближим в по-голяма степен до реалното положение на гражданите. А, благодаря ви също така за доверието е, в данните, които подаваме. Опитваме се да, да, се, да бъдем на висотата на, на, на мандата и, и, и на независимостта ни. Е, и по този начин да предоставяме реална информация за реалността. Що се отнася до, до, до хората с увреждания, според мен а, отбелязваме голям успех. И то е заслуга на парламента. Е, като въпросът за уврежданията се включва в изследването на работната сила. Е, значителен напредък към едно по-добро писание на, на състоянието на, на тази категория граждани. Е, но тук не става въпрос само за уврежданията. Значи, ние ще събираме повече информация за тях, разбира се, но и по всички други димензии. Е, образование, е, здравен статус, доходи и така нататък. А, сега, има един компромис обаче. От една страна разумно постижимото количество информация и обхвата от качествена гледна точка. Е, вие споменахте, ние сме заложили два е, от трите модула на ОНЕ. Модулът е, минимален здравен статус не би трябвало да бъде разкъсван и, и като цяло на този етап ние не можем да, да го освоим, но въпросът ви определено е важен. Що се отнася до заедите в платформите, а, въпросът е на, на дневен ред. А, проблемът обаче Е, най-напред е, трябва да проучим осъществимостта предпроектно. Е, цялата материя е нова, е, трудно се дефинира заетостта от този характер, що е то платформа, как да обособим заетите по този критерий лица. Така че на този етап се насочваме към едно предварително проучване, което би следвало да бъде проведено през 2022 година извън полето на тази нормативна уредба, която разискваме днес, съгласно едно неформално споразумение, факултативно, между няколко страни. Колкото повече, толкова по-добре. Ами, предвидели сме и други предпроектни е, проучвания, но, но, но това по тази тема определено е важно. Е, Евростат е, ще организира конференция на експерти по статистика именно по тази тема, за да се ориентираме чисто статистически в, тази нова материя. Любезно ви каня да участвате. So I think that's... I think we have another question from Madame Rafalska. Yeah. Bardzo dziękuję za tą prezentację i przedstawienie nam tej informacji. Благодаря за тази презентация и за информацията. Моя въпрос е свързан с процедурата по делегиране. Тези делегирани актове отчитат ли позицията на националните експерти по статистика? Предприели ли сте стъпки в тази посока? Говорихте за девет теми, например миграция, жилищно настаняване на е, хора с увреждания – в рамките на тези 9 теми има ли области, в които трудно се здобивате с данни? Казахте, че има някои трудности при придобиването на данни. Мога да цитирам един пример. Например, на всеки две години в Полша бездомните просто са обект на преброяване. И ние имаме точни данни за броя на безработите а, бездомните, извинете. Вие как се здобивате със своите данни? Мисля, че в други области обаче има трудност. Например, как се здобивате с статистическа информация относно услугите, свързани с грижи за хора от семейството? На следващо място. Не смятате ли, че е необходимо да се откликне на нуждите на социалната политика? Кажете ми, моля, по-настоящем какво е нивото на цифровизация? Аз мисля, че то е достатъчно високо и би трябвало по-бързо да получаваме данните, но те идват доста късно. Не смятате ли? Има голяма времева разлика. Thank you. <clears throat> Thank you for these questions. Благодаря ви за въпросите. Що се отнася до услугите в домакинството, т.е. грижите, които полагат, например, по-младите за по-старите и обратно, Имаме някои нарочни модули, посветени на, на грижите. Грижите за децата, грижите за възрастните. И е, сте права, е, като казвате, че е, практиката, явлението е по-широко разпространено в някои страни, за разлика от други, като например в Полша, без някакво институционално устройство. Е, така че това, това се има предвид. Що се отнася до въпроса от общ характер, как е, е, се отнасяме към националните представители и националната представителност по-скоро, по традиция в статистиката този регламент на съвета и парламента се свежда до знанието на държавите членки и оттам нататък те е, реализират събирането на данните. Е, в повечето случаи работим по спогодба е, с държавите членки, но информацията получаваме от тях. Що се отнася до бездомните, сериозен. Това е сериозен проблем, който добре съзнаваме. С тези актове, които представяме днес, правим опит да поставим началото на, на някакво решение, задавайки ретроспективни въпроси. Обичайно самите бездомни не са сред респондентите, тъй като те, те, до тях трудно може да се стигне. Знам, че в някои страни има някакви преброявания, така да ги наречем, на, на хората в това положение. Но методите следва да бъдат различни. Е, радикално различни в сравнение с обичайната методология на едно изследване. Там трябва да бъдат привлечени, например, благотворителни е, организации. А от друга страна, е, феноменът бездомничество не се свежда до броя бездомни лица. Е, в дадена страна мнозина са фактически бездомните, които временно пребивават у, у близки или приятели или в някакви институции. И това явление също трябва да бъде а, в статистическото изследване. Нали? Но методите трябва да бъдат други. Регламентът, за който говорим, е, се отнася за, за традиционните изследвания. Не, че пренебрегваме темата. Виждате, прави се опит все пак да я обхванем. Що се отнася до цифровизацията? Опитали сме се е, значително да съкратим сроковете на обработка, е, благодарение на достъпа до административна информация. Надявам се, че що се отнася до доходите и условията на живот, е, ще можем да економисаме цяла година – е, това е значителен напредък. Тоест, за разлика от до сега, за напред е, ще имаме, ще разполагаме с обработените данни една година по-рано. И ние призоваваме държавите членки да се възползват от най-новия инструментариум, е, особено, що се отнася до две изследвания, които са крайно тежки за респондентите – е, едното за потреблението и другото за организацията на времето. И с такива мобилни устройства е, си служим, е, не без съгласието на респондента, разбира се, за да следим ежедневната му активност и при всички мерки за защита на личната неприкосновеност как протича ежедневието им, как пазаруват и така нататък. Но, но все пък, както и казах, не можем да не се съобразяваме с общия регламент за защитата на личните данни. Тук толкова мисля, госпожо председател. Да, и от нас не е повече. Благодаря ви за изложението, за това, че отговорите на всички наши въпроси. Надявам се отново скоро да, да разговаряме, тъй като ние ще се нуждаем от данни, знаете, за да е, вземаме отговорни решения. Благодаря и на вас, уважаеми колеги, и до утре в 9 сутринта.